Радек, докладчика по задълженията за разтоварване, има думата докладчика за 4 минути. Госпожо председател, господин комисар, колеги, време, преди два месеца, в рамките на два месеца договаряхме по тези мерки, за да можем да прилагаме реформата, която ще е, така разтърси е, е, политиката, която стои зад общата е, политика по рибарство. Е, това е изключително важно не само за конкретното, е, за индустриалното е, ни риболов, но и за е, дребно мащабния риболов също така. Комисията изследва законодателно предложение, което трябва наистина да отчете въздействието социално, екологично и економическо сега рибарите всъщност разтоварват всички, целият улов в кратска сметка. Наистина би трябвало да се постиг, да има селективност. Ние бихме искали, разбира се, ясно е, че приложението на такава, такава практика би била доста трудна от една страна трябва да се запазват съответните ресурси, но аз мисля, че трябва да наблегнем най-много на подбора в тристранните преговори всъщност тристранните преговори дават възможност да се тушират някои негативни ефекти от това законодателство. Комисията трябва да оцени проблема и да намери решение възоснова на данните, които предават държавите членки. От 1 януари 2017 година е, трябва да задейства тази политика. Това дава време на рибарите да се е, нагодят към нея, да се адаптират. Е, би трябвало производствените организации да се приспособят към това, да се изхвърлят, да, да се намали изхвърлянето на млади екземпляри. Това предложението на комисията предвижда това. В крайна сметка видеоконтрола, дистанционния контрол също е от значение сега имаме план, говорихме преди малко за годишния план за Балтийско море, той е много важен, за, всички го казаха това, но е, това трябва да бъде стиковано с новата е, политика по рибарство. Е, вие и е, господин комисар казахте, че той трябва да послужи за модел за е, следващи, последващи планове. Е, при, в тези, в, при това трябва наистина да проследим внимателно какви са как, как, поведението на някои държави членки. Въпреки някои решения на Европейски съд по отношение на Венецуела, държавите членки продължават да оспорват изпълнението на многогодишния план. Една обща декларация от името на Франция и Испания подчертава и цитирам прилагане на, е, да се използва е, обикновена е, законодателна процедура, Тоест, изготвянето на работна сила за многодишния план всъщност не бе одобрено от съвета и няма междуинституционален статут. Това тук нещата опират до взаимно доверие от между съвета и държавите членки. Е, в случая по отношение на Испания това доверие е подкопано. Аз е, смятам, е, че е, аз е, заклеймявам такъв опит да се подкопае договора. Трябва наистина е, да проявим мъдрост и да приемем едно разумно е, е решение, разумни условия защото е, е съвета, е, парламента ще бъде свързан лице, ако е, съвета избере пътя на конфликт, междуинституционален конфликт. Е, сега е, следващия изказва се господин Вела, господин Вела за три минути. Госпожо председател, господин Къде, задължението за застоварване на сушата е основен елемент на реформираната риболовна политика. Това трябва да сложи край на практиката да се хвърля ловената риба обратно в морето, нещо, което засенчи репутацията на сектора и намали финансовата жизнеспособност на риболовните предприятия, като същевременно се отрази много лошо върху запасите. Задължението е важна стъпка, то ще внесе правна яснота и ще създаде равни условия за участие на всички оператори е, в търговската дейност. Искам специално да благодаря на господина Лен Кадек и на докладчиците в Сянка за усилената им работа и за желанието им да търсят компромис. Много съм удовлетворен, че в крайна сметка се стигна до споразумение приемливо за всички страни. Компромисният текст, който бе съгласуван, е изцяло съобразен с основните елементи и фундаменталните принципи на първоначалния ни проект да се гарантира правна яснота, да се премахнат несъответствията с, с задълженията за разтоварване на суша по действащите нормативни актове и да се даде възможност за надлежно изпълнение на сегашното задължение за разтоварване. Е, следващите стъпки е, ще бъдат направени скоро. Е, ще бъдат определени тези задължения за различни е, други райони, като Северно море, така че не сме приключили работата си. Много се радвам да кажа, че за тези риболовни зони много добре върви разработването на планове във връзка с изхвърлянето на нежелания улов. Държавите членки имат вече опит, изготвяйки плановете за 2015 година във връзка с разтоварването на нежелания улов на пелагични видове. Сега вече ние работим по общи препоръки с различни заинтересовани страни. Също така гладко върви сътрудничеството между комисията и държавите членки и плановете сигурно ще бъдат приети преди началото на следващата година. Какво мога да кажа за изпълнението на задълженията до тук? Това е много важна информация. Поддържаме тесен контакт с представителите на сектора и с националните органи и оставаме в готовност да подпомагаме прилагането на вече съществуващите национални политики. Също така имаме дискусии с съвещателния комитет за пелагичните видове във връзка с въвеждането на задължението за разтоварване на сушата. Дори да липсва регламент Омнибус, не сме чули е, за някакви големи проблеми. Поне не от началото на тази година. Има някои дребни искания за разяснения от държавите членки от съвещателния комитет, но е, те се отнасят е, до сравнително маловажни въпроси. Има добро сътрудничество между инспекторите на различни държави членки в регионален мащаб и нашата информация общо взето показва, че рибарите спазват правилата. В заключение ще кажа, че ние високо ценим това отговорно поведение от страна на държавите членки, а и на предприятията в отрасъла. И се надяваме, че то ще остане такова и в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Сега искам да дам думата на различните оратори от името на е, отделните групи. Господин Габриел Мато. Благодаря. Реформата на риболовната политика започва нов етап в Европа и трябва е, да можем да се адаптираме. Задължението е, за разтоварване на сушата е задължение, независимо дали ни харесва или не. То е факт. Така че Целта ни е устойчив риболов. За да постигнем това, трябва да знаем точно какви мерки трябва да се предприемат, за да настъпят промените, които искаме. Трябва да бъдем достатъчно гъвкави, за да може рибарите да изпълняват новите задължения. Така че това е огромна стъпка за Европейския парламент. Но а, по този начин искаме да могат да се правят корекции преди да се налагат санкции, да се види е, годишния ефект на тези мерки. Споразумението за омнибус е много добро. Трябва бавно да се коригират е, мерките. Това е един е, обратен завой в тази политика и трябва да направим така, че мерките да бъдат прияти от всички. В крайна сметка, това е една правна преходна рамка. Трябва да се направят промени, за да може техническите регламенти да бъдат коригирани. За да може също така и да се отговаря на новото положение. А, това, което искаме да направим, е политиците, учените, рибарите, администрацията и така нататък, всички заинтересовани да се опитат на практика да приложат този текст с много по-хармонизирано законодателство, което да интегрира опита ни от самото начало. Аз лично е, вярвам е, на добрата воля на всички, така че е, този регламент е добър за морската среда, както за бъдещето на риболова, важно е за економиката, за заетостта и за бъдещето на Европа. Благодаря. А сега госпожа Олики Родост, една минута. Госпожо председател, скъпи колеги, задължението за разтоварване на сушата е, има за цел да е, намали е, изхвърлянето на не случайен улов, е, които са твърде е, риби, които са твърде е, екземпляри, които са твърде малки, е, твърде млади или от нежелания вид. Това е важно за биологичното раз, разнообразие. Много е, голем, е, риби е, е, биват уловени и изхвърляни е, много обаче от разпоредбите в регламента вече не са актуални, ето защо трябва да ги променим. Е, трябва наистина да разпишем минимални референтни е, нива, правила за връщане в водата и така нататък. Въведахме календар, в който да улесни живота и приложението на този регламент за рибарите. Сега би трябвало този дневни, този календар да се прилага максимално максимално бързо. Сега следващия е госпожа Томашич, една минута. Благодаря, госпожо. Мора имати ясен цел, щоби в овом случае... Регламентът Омнибус трябва да има много ясна цел в случая хармонизиране на задължението за разтоварване на сушата, така че да не се обременяват допълнително рибарите. Смятам, че предлаганият преходен период от две години е разумен срок, който ще позволи на рибарите да се приспособят по-добре към изискванията на новата риболовна политика. Много се радвам, че за Харватия беше одобрено изключение във връзка с задължението за разтоварване до определени граници, което много ще улесни рибарите ни. Е, трябва рибарите да използват е, достатъчно селективност при избора на своите риболовни уреди, но хърватските рибари имаха много съществени затруднения до тук и сега те ще бъдат значително облегчени. Аз ще гласувам за предложението. Благодаря. Сега госпожа Николай от името на групата на АЛДЕ. Облигацията Благодаря. Целта на това задължение за разтоварване е устойчив риболов, намаляване на смъртността на тези запаси. И това е много важно в новата ни политика, но законодателният пакет бе прият в края на 2013. Влезе в сила, влиза в сила или влезе в сила 14 та година, но все още се бави прилагането на тези правила. Текстът, по който ще гласуваме утре, е текст, който одобрява новата политика и съгласува текста с регламента. Задължението за разтоварване преминава през преходен период, за да има коректно изпълнение. Според нас, задължението за разтоварване и начина по който то в момента се изпълнява, прави така, че тази политика може да е успешна, но Европейския парламент имаше един конструктивен подход, той се опита да смекчи част от въздействието което се чуваше при преговорите с съвета. Надяваме се да е успешно. Имаме много съмнения, защото, честно казано, това, което каза колегата Кадек, има много държави членки, които не са удовлетворени от този нов подход. Но наше задължение, задължение е комисията да го насърчава и да го прилага, защото е изключително важно за тази политика. Благодаря. Благодаря сега от Гуе и Левицата. Една минута. Госпожа Лия Ряда. Този регламент бе предложен, тъй като се изхвърлят огромни количества риба това соч... говори за неустойчивост, екологична и необходимостта да се направи нещо. Ето защо е, не по-маловажно е да се е, защитат интересите и на, е, на дребните рибарски стопанства, които се борят за оцеляване в отрасала. Трябва да направим така, че този регламент да не им се отрези пагубно. Това е технически регламент, ето защо аз съм предложил изменения, които ще се направят правят така, че административното бреме да не се стовари на плещите на дребните рибари и стопанства. Е, задължението за е, разтоварване трябва да се прилага стъпаловидно, постепенно, е, защото често не, е, ние забравяме какви са интересите именно и какво очакват от нас е, рибарите като законодателство. Благодаря, госпожа е, Енгстром. Не, тя отсъства. Госпожа Луис Бурс. Благодаря. Общата риболовна политика е политика, но тя е неустойчива и необосновима. Миналият парламент прия така наречената реформа, но нейният най-добър резултат е катастрофата да не е толкова катастрофална. Общо взето мога да я сравня с Титаник. Да, не бива да се изхвърля нежеланият улов но задължение за разтоварване на сушата, което е частично и ограничено, всъщност не решава въпроса. Трябва политиката да бъде деколективизирана, така че да се спрат бързите френски и испански флотове, които вилнеят из моретата за сметка на дънакоплаците. Ще направи ли предложението това? Не, няма да го постигне. Нищо не се прави по този въпрос както при риболова, така и в много други области. Е, британците трябва да знаят, че са измамени за пореден път от британската политическа класа. И тази фундаментална истина ни най-малко не се променя от усилията на господин Кадек. Благодаря. Сега госпожа е, Силви Года. От нея обвързаните elle obligera les pêcheurs à stocker les rejets dans leurs navires ce qui est Всъщност е, е, много трудно е това, което се налага за дребните е, риболовни фирми каква ще бъде всъщност крайната цел за е, е, разтоварване? Е, за рециклиране на рибата. Е, друг въпрос, кой ще отговаря за е, разтоварването? Решението е да се е, намали изхвърлянето е разумно, но въпреки всичко трябва наистина да се предвидят дерогации за дребните е, рибарски е, е, дружества. Като се вземе предвид цялостния комплекс от фактори и да не се натовари с прекалено много правила дребните стопанства. Благодаря. Благодаря, казва господин Милан Мон. Това е важна стъпка за управление на ресурсите в Европа рибарите трябва да положат големи усилия, за да се адаптират технически към тази нова мярка. Особено малките, дребните рибни стопанства. Регламентът, който ще гласуваме утре, ще се опитат да премахне е, разминаването на норми. Постигнахме едно споразумение, което дава известна гъвкавост на това задължение за разтоварване за цялата уловена риба. Продажбите на, тези, на този прилов е доста ограничен и се опитваме да направим големи изменения, за да може рибарите да прилагат тези правила и да постигнат задълженията си. Рибарския сектор има нужда от време, за да се адаптира. Знаем го, особено в Галиция, откъдето съм аз. Това е района с най-голям риболов в Европа. И тази гъвкавост в регламента е прекрасна. Е, изхвърлянето обаче на целия прилов означава промяна на капацитета на флотата и подбора на риболовни уреди, така че малките рибари ще срещнат проблеми. Аз е, ще следя какво се случва с тези нови изисквания и след това ще действам. Искам да посоча, че тук има известни дисбаланси в общата ни политика, които в Галиция отдавна се показват. Говори се за релативна стабилност при а, разпределението на квотите в държавите членки, но този принцип а, е бил а, направен за управленски планове, където са били предвидени изхвърления, а не разтоварвания на сушата. Така че трябва да се преразгледат тези принципи. Благодаря. Една минута, Благодаря. Сега за една минута е, колегата Клара Хения. Благодаря, госпожо председател. Регламентът Омнибус, който задължава рибарите да разтоварват улова си на сушата, е един от най-важните стълбове на новата обща рибарска политика. Сега, вярно е, че трябва да спрем да изхвърляме нежелания улов. В този регламент има ангажименти за пелагичните видове и за Балтийско море. Тук задълженията обаче трябваше да влязат в сила на 1 януари 2015 година. Зная, че някои от преждеговорившите коментираха промените в тази насока. Не е лесно да се премина към изпълнение на тези задължения от страна на рибарите. Господин комисар, Кажете ми е, следното. Е, получават ли рибарите достатъчно информация? Може би лобистите и големите предприятия получават информация в Брюксел, но останалите не. Държавите членки трябва да извършат разяснителна кампания, да разяснят на всички, че става дума за задължителна мярка. Благодаря. Следващ е колегата Никълсън за една минута. Благодаря, госпожо председател. Риболовната индустрия е изправена пред е, подобни предизвикателства, като много други отрасли в е, хранителния бизнес е, но задачата е да, да постигнем повече с по-малко ресурс. Трябва да наистина по-устойчива риболовна индустрия да осигурим. Но Европа може до тук. Както казахте, някои от изказалите се, реформата на обща рибарска политика задължава рибарите да, да разтварят на суша улова им. Това се обсъжда, това се прави, но вече е време да се е, коригират недостатъци, а това изисква време. Така че дългосрочните перспективи пред е, отрасъла са добри. Аз съм доволен, че парламента успя да е, гарантира необходимата гъвкавост в становището и аз приветствам този преходен период, защото е нужно време да се адаптираме към бъдещето. И надявам се, че тази политика ще ще, успие, ще успее и ще доведе до по-добри резултати за рибар, рибарската индустрия. Благодаря. Иен Хачтен, е, минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, не бива да забравяме, че общата политика е една от основните причини за, изхвър... за при изхвърлянето на прилова. Трябва да се сложи край. Дори рибарите го искат бяха принудени да изхвърлят море, в морето риба. Мисля, че това задължение за разтоварване на сушата ще успее, ако се прилага регионализирано и в зависимост от риболова. Не е идеален компромис, трудно ще бъде да се прилага, особено в сектора на белите риби, където има смесени видове, това е риболова в Шотландия. Приветствам възможността да се даде време за адаптиране, но трябва да има подпомагане и с различни методи. Трябва да има гъвкавост, за да се даде възможност да не се парализира индустрията от задушаващия видове. Така че също така трябва да се намали смъртността, а не просто да се премести проблема на суша. Благодаря. Господин Марко Фонте за една минута. Благодаря, госпожо председател. Задължението за разтоварване е много важна стъпка. Това е една от основните ни а, идея да премахнем всякакви видове изхвърляне. Нещо като революция. Поради тази причина а, беше много оживена и много сложна тази идея. А, не трябва това да бъде една пропусната възможност. Аз имах по-високи очаквания и понякога нещата не са доста смислени и резултатите може би няма да бъдат такива. Управлението на риболова винаги трябва да се основава върху научни, точни данни, които са изчерпателни. Затова няма смисъл а, това, което бе записано в регламента, където се изключват дребните риби, 80% всъщност от общия прилов, когато а, общия лов е под 50 кг. Знам, че това ще е голям проблем за традиционните рибари, независимо от това предпочитах един подход подход, който да има ясна цел, тотална цел и да има ясна идея за изхвърлянията. Благодаря. Благодаря, господин Серао и Сантос, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Задължението е, е голяма разлика между предишната и новата риболовна политика. Новата риболовна политика се опира в много по-голяма степен върху глобалната устойчивост. Задължително е от, положител, от политическа и от научна гледна точка е, това задължение е, да бъде неразделна част от новата политика за устойчиво управление. В Португалия ние ловуваме доста специфични видове и е възможно за някои видове да има нулеви квоти, което ще доведе до затварянето на цели риболовни райони. Например, имаме видове, които се ловуват традиционно и е възможно тях, техният улов да бъде напълно забранен. Благодаря. Госпожа Джоли Гърлинг за една минута. Е, за мен е удоволствие, че най-после са в състояние да приемем този доклад. Е, поздравявам и благодаря господин Кадък за тази е, трудна, добре свършена от него работа. Ще ще е полезно, ако имахме такива регламент, този, подобни регламенти още в началото на забраната, в началото на си година но е, мисля, че е, регламент Омнибус това отношение е, е добре е дошъл. Комисията е, е, настоява за изхвърленията, но мисля, че това е едно временно решение за устаняване на съответствията, докато наистина се е, преразгледат целите конф... Е, методи за опазване на запасите, технически такива. Сега по реформата на обща рибарска политика в е, последния, предишния мандат, тази забрана е една от малкото е, постижения, които нашите избиратели и граждани приветстват, радват се и ни поздравяват е, за тях. Така че трябва да не губим, да, не, да запазим темпото и да продължаваме да не намаляваме амбицията в това отношение. Благодаря. Сега Catch the Eye, спонтанните изказвания. Господин Валенса има думата. Благодаря, госпожо председател. Премахването на настоящото положение бе нещо много важно. 23% са изхвърленията на риба, а сега рибарите трябва да разтоварят на сушата всичко, което е търговски ценно. Също така ние ще намерим решения за рибите, които са ловени без квоти или под минималните размери. Това ще има по-устойчив, ще даде възможност за по-устойчив улов и по-устойчиви ресурси. Също така то ще премахне настоящото положение. Благодаря, имате пълната ми подкрепа. Е, е, Благодаря. Следващия оратор е улица за една минута. Sorry, uh, it seems that, uh, е, Като че ли се допусна грешка. Всъщност аз не съм искал да се изкажа по този въпрос. Благодаря ви такъв случай давам думата на господин Ричард Корбет, който поиска думата по тази процедура по спонтанни изказвания. Не. Добре. Добре, в такъв случай го зачерквам от списъка. Следващия е господин Нотис Мариас. Υποχρέωση εκφόρτωση αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή στην αλλιευτική δραστηριότητα. Е, е, задължението за изхвърляне на риба на сушата е голяма промяна в риболовната политика от 2000-та година, защото това ще бъде опит за опазване на околната среда и да се сложи край на изхвърлянето на уловената риба в морето. Но целта е, за опазване на околната среда и на рибните резерви трябва, трябва бъде и в подкрепа на устойчивата заетост да се има предвид как ще се отрази въздействието на регламента върху дребните рибари, е, защото се увеличават изискванията към традиционния риболов. Необходими са инвестиции. Поскъпва и е, е, работната ръка. Необходимо е да има период за адаптация, да се предвидят също така инвестиции, както и нова техника техника, която ще даде възможност на рибарите да се адаптират. Новата рамка изисква инвестиции и за е, е, е, рибни резерви на е, самите риболовни кораби. Госпожа Изабел Туба има думата сега. Вие поискахте думата. Да, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, господин е, комисар, но идвам от комисията по бюджетите. Господин комисар, скъпи колеги, Ние извършихме реформата в сектора рибарство, но сега трябва, сега трябва да видим каква е действителността. Действителността е не, че не трябва да има изхвърляне на риба в морето, а трябва да има е, задължително разтоварване на е, сушата. Просто не, нямахме достатъчно време за да вземеме необходимите мерки, за да спрем изчезването на видовете. А, повечето държави членки, аз не избраха тези, този свръхулов да бъде превърнат в брашно. Сега трябва обаче да направим оценка на новите изисквания и да видим доколко какви ще бъдат последиците за рибарите и в, е, е, как ще се развият техните дейности. Това е бъдещето на тези региони. Господин Яков. Фрау президентин, господине поверениче. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, нека да кажа, че имам много приятели рибари познавам един рибар от град Пореч. Той е мой много добър приятел от детство. Обикновено той казва, че рибарите днес са изпълнени с съмнения и не вярват на онези, които приемат закони. Искам да вляза в ролята на един дребен рибар и да изкажа своите съмнения. Не съм сигурен дали настоящото предложение ще проработи. И аз искам да се стремим към устойчиво рибарство, но не мисля, че настоящото предложение за разтоварване на сушата ще доведе до тази цел. Мисля, че трябва да спазваме принципа на гъвкавост. Преходният период може да не се окаже най- удачната инициатива, но да се надяваме, че той ще улесни живота на рибарите няколко години след като тази директива влезе в сила. Благодаря. Господин Серера за една минута. Благодаря, господин председател. Изхвърлянето на риба на сушата, без да се даде възможност да оцелее, е отвратителна практика. Тя е, има различни причини. Липса на търговска стойност на риба, която е, може да се консумира и отсъствие на адекватни мерки за управление. Трябва да се има предвид, че положението е съвсем различно в областта на риболова в Европейския съюз и е, ако се приложи тази мяра, марка, е, тогава това предполага да има различни изисквания. Е, примерно, е, когато се лови риба само от един вид или от различни видове, това предполага индустриален риболов в северната част на Европейския съюз, докато иначе има мерки спрямо малките рибари. Има и специални мерки за риболова в областта на Асорските острови. Кой плаща цената на рибата в корабите при транспорта и всичко останало? Самите е, рибари повдигнаха този въпрос и когато обсъждахме общата риболовна политика, ние зададохме въпроси и предложихме е, изменения, но те бяха отхвърлени от мнозинството. Въпросите остават. Следващия изказващ се Шойтес. Благодаря за това, че ми дадахте думата. Става дума за един нов регламент, който има економически, социални, екологични цели, но не бихме каз... не бих не смятам, че нещата са така ясно изразени, както твърди комисията. Струва ми се, че тези правила са много далеч от ежедневието, от практиката и се питам дали наистина те могат да бъдат стрикно приложени. Е, възможно е тези е, правила всъщност да, бъдат по да имат по-скоро отрицателни влияния. Вие говорите за сътрудничество с тези, които ще извършват контрола, но трябва да разговаряме с рибарите, трябва е, да направиме анализ на положението, трябва да събираме данни и информация, за да разбереме какви са резултатите. Целта все пак е устойчив улов, нали? Благодаря. А сега господин комисар Вела има думата. Много ви моля две минути. Thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички, които се изказаха в този интересен дебат. Някои от вас подчертаха, че има редица предизвикателства пред изпълнението на тази реформа на ОПОР. Всички имаме общ интерес и то е да направим рибарството една устойчива индустрия. Ето защо трябва да се вземем с предизвикателствата и да работим заедно, за да укрепим толкова важния сектор на рибарството. Както вие казахте, има преход от изхвърляне на риба към задължение за разтоварване. Но основната цел е да се намали прилова и ако може той да се елиминира. Една от целите е да се промени оборудването и това задължение за разтоварване е в полза на тази идея. Не трябва да забравяте, че когато защитаваме индустрията, ние работим за целите на самите рибари и зачитаме техния интерес. Някои от вас говориха за гъвкавост. Гъвковостта съществува, има деминимис разпоредби тук и квотите ще бъдат променени и ще отчитат изхвърлянията. Някои от вас споменах законодателството Омнибус, то е предварително по своя характер, ще има преглед за в бъдеще, ще има преглед и на техническите мерки. Не оставяме рибарите сами е, на себе си. Искам да подчертая, че Европейския морски фонд е, подпомага рибарите, когато става дума за е, подпомагане, е, за да се получи оборудване е, с нов характер и по отношение на разтварванията Споменахте парламента и съвета, не знам дали трябва да изказвам своята позиция тук. Нека да кажа, че в съвета се обсъжда този въпрос. Радвам се, че съвета одобри цялостен подход и не изключи у нези въпроси, свързани с правното основание. Комисията е готова да приеме и заключенията на междуинституционалната работна група. Госпожо председател, искам да благодаря на всички заинтересовани страни за поетата отговорност. Мисля, че сътрудничеството функционира и съм сигурен, че всички нерешени проблеми по места, които не са решени, не, не са решени могат в крайна сметка да бъдат решени. Благодаря. Благодаря, господин комисар. И сега докладчика, господин Кадек, за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар е, и скъпи колеги. Благодаря ви за качеството на дискусията и дори бих искал да благодаря на всички, които взеха участие в изработването на този доклад. Докладчиците в Сянка, секретарията на комисия Риболов, моите съветници, Европейската комисия, господин комисар и Латвийското председателство, без които всичко това не би било възможно. Исках да благодаря е, Емили и Венсан, моите съветници. Задължението за, е, за забрана на разтоварването на сушата трябва да, при, да предизвика съгласието на всички. От това зависи доверието в нашите институции и общата европейска политика в областта на риболова. Искам сътрудничеството между Европейската комисия, държавите членки, парламента, самите рибари и научните работници да доведе до уместно прилагане на това задължение в полза на ресурсите и на рибарите. Защото продължавам да мисля, че това ще бъде трудно и вече ви го казах в стъпителните си е, думи и и че селективността остава истинския отговор на този проблем. Благодаря ви. Благодаря, скъпи колеги. Приключихме с дебата по този въпрос.